Mes chers collègues, bonjour! Скъпи колеги, добър ден! Добър ден, господин Таличук! Можем да приемеме проект от дневния ред, ако нямате възражения. Нямате възражения, както виждам протокола от заседанието ни на 9 ноември 2017 година се приема, ако няма възражения. Очевидно няма възражения, така че го приемаме. Скъпи колеги, след появяването на господин Маринеско ще направя съобщенията а ако нямате нищо против, ще започнем с гласуването. Не съм в форма. Ah oui, hein. Bah, Vim, il partage pas ses biscuits déjà. Alors, nous allons commencer les votes. Започваме с гласуването. Разполагаме ли с кворум? Моля, гласувайте. Alors, je vais fermer les votes. Приключваме с гласуването. Разполагаме с кворум. Но преди да гласуваме, Скъпи колеги, нека направя едно съобщение. Нямам навик да го правя, но се възползвам от възможността да ви кажа, че сме постигнали политическо споразумение по Европейската агенция за въздухоплаването след 6 трилога и безкраен брой технически заседания. Миналата седмица нощта сряда срещу четвъртък обсъждахме и преговаряхме много порито и след 11 часа преговори постигнахме съгласие в около 6 часа сутринта. Бих искал да благодаря на нашия докладчик господин Маринеско. Можете да го поздравите също. Благодаря, господин Маринеско, за вашата работа, за тясното сътрудничество и разбира се, бих искала да благодаря на всички, които участваха в преговорите, за тяхната упоритост. Благодаря на нашите асистенти, преводачите, членовете на секретарията. Звен, който отсъства в момента но ще му предадете. Беше една изключително и нощ. Благодаря и на комисията, представени от е, комисара Булч и посланник Кюл от естонското председателство и техните екипи, които положиха много усилия, за да постигнем това споразумение. Още веднъж благодаря господин Маринеско. Знам, че бях, беше трудно, но в крайна сметка успяхме, господин Маринеско. А, благодаря, благодаря и на колегите. Работихме по това досие в продължение на две години с всички, с съветниците си, експертите, секретарията, асистентите на, на а, европейските депутати. Сега струва ми се, че не е съвсем уместно и нормално а, да постигнем споразумение в 5 часа сутринта. Имаме политическо споразумение, но в крайна сметка работата не е свършена. Имаме още какво да постигаме, но в крайна сметка всички важни а, предложения на парламента са вписани в споразумението, но има още работа. Благодаря, господин Маринецко. И сега ще продължиме с гласуването по доклада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 Ще гласуваме едновременно седмо, осмо, девето, четвърто и пето. За, против. Въздържали се. Приети амблок. 77 за против. Въздържали се, нека да провериме 77. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. За против. Въздържали се. Отхвърля се. 79-то. За, против. Ще да проверим. Гласувайте по 79-то. Отвърля се 80-то. За, против въздържали се, приема се. Щом искате да проверим, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се господин Ван Некамп. 81. Против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 Приема се. Втори път, господин Винвен Дъкъм, нямате ми доверие. Тринайсто изменение. За, против. Приема се. Втори компромис. За, против. Въздържали се, приема се. Първи компромис за против, въздържали се, приема се. Трети компромис за против, въздържали се, приема се. Първо изменение за против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за против, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 36-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 43-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 44-то за против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45-то за против въздържали се. Приема се 46-то за против отхвърля се. Трето изменение за против въздържали се. Приема се. А сега ще гласуваме по електронен път цялото предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 4 против. Поздравлявам господин Капото. Докладът му е прият с мнозинство. А сега продължаваме с финансиране на инфраструктурите, предизвикателства през финансирането на инфраструктурите в економиката на споделянето. Става дума за едно тематично проучване. Благодаря, господин Маринеско. тематичния отдел и господин Матиас Фингър. Много ви моля да вземете местата си в тук при нас. Alors, cette И така, това проучване е поискано от нашата комисия през юни 2016 година, за да се прецени отражението на споделеното мобилност при условия на економически растеж и отражение върху финансирането на транспортната инфраструктура. Проучването е направено от Европа Европейския институт, от Европейския университетски институт. Негов представител е господин Матиас Финжер. Той в момента присъства. Да, ако обичате, ако обичате за тишина. Ще ви дам думата, за да ни запознаете с резултатите на проучването, което сте провели. След това ще дам думата на членовете на нашата комисия е, за въпроси и отговори. И след това ще ви дам думата за заключение върху методите, които сте използвали за осъществяването на това проучване. И така, господин Финжер, давам ви думата за 20 на минути. Имате думата. Благодаря. Все пак е, ще продължа на английски. Докладът е написан на английски язик. Надявам се, че системата работи. Не винаги. Добре. А, извинете, извинява се председателката, не 10-20, не 20-10 минути. А, господин Финжер, да, така и предполагах, подготвил съм се за 10 на минути изказване. Е, става въпрос за предизвикателството за финансиране на транспортната инфраструктура предвид е, онова, което ние сме нарекли економика на споделянето. Искам да е, направя кратко въведение по цифровизацията, защото смятам, че економиката на споделянето е последица от тази цифровизация. Какво прави тази цифровизация? По традиция разполагаме с физическа верига, която може да бъде логистична или верига на транспорта, но може да бъде всичко физическо, като производство на кутии или на храна и така нататък при цифровизацията се отвоява или се дава огледално отражение на информацията, която се съдържа на физическо ниво, на цифрово ниво. Това извършва цифровизацията. Последиците са огромни. Първо, клиентите, потребителите вече не са свързани към физическата верига но могат да се свържат с този цифров слой. Те стават е, клиенти не е, в книжарница, в Амазон, например. Това е първата последица. Втората последица е, че Отвъд е, този цифров слой можете да създадете нови предприятия, нови бизнес модели, изхождайки от датите, които са генерирани по този начин. Така че клиентите могат да закупят тези данни и дори да извършват услуги въз на такива данни, макар и да нямат нищо общо с е, физическото. Това има три последици. Първото, клиентът получава повече информация, по-голяма власт, може по-добре да се поставя нещата, има по-добър общ поглед върху нещата. Това съответно се отразява и на физическата верига на стойността, с други думи, има по-силен натиск върху тази физическа верига на стоеността. Физическите продукти могат да бъдат съпоставени. Това води до по-голяма ефективност на физическата верига на стоеността. На трето място, добавената стоеност се придвижва към е, дигиталния слой. Дигиталният слой освоява тази стойност и именно това е началото на мисленето върху нашия доклад. Ако добавената стойност сега се разполага върху цифровия слой, ние се задаваме въпроса как да финансираме инфраструктурите, как да финансираме физическия слой. Това е изходната точка на нашето мислене, на нашата логика. И така, връщам се към доклада. Извинете, нещо не работи, но за какво говорим? За какво говорим, когато говорим за економика на споделянето? Както вече посочих, е, това е нова парадигма за мобилност, но и нова парадигма за всичко, за енергия, за телекомуникации, за всяко, което може да бъде отразено в огледалото е, на дигиталното. Е, какво става важно? Това са така наречените платформи онлайн. Е, данните са в платформите. Е, от економическа гледна точка това е пазар с много аспекти, защото е, клиента може да стане доставчик и могат да си взаимодействат помежду си. В доклада ние ставаме както клиенти, така и двигатели на Uber. Това е така наречения от нас пазар с много аспекти. Има различни форми на споделена мобилност Съвсем набързо, е, споделянето на автомобили. Това е типичен пример, но има и е, други. Е, мога да посоча като пример споделянето на услугите при единия автопарк имаме такова споделяне, защото автомобила вече не е собственост като актив, колата се използва от различни потребители. Е, споделянето на право. Споделянето на право е, е, е споделянето на управлението. Споделянето на управлението е услуга, която се извършва, докато теглянето на автомобила е просто споделяне на услугата превоз с автомобил докато има и осложняване на тази услуга, ако е, има различни потребители, които се намират в автомобила и тогава управлението се споделя. Ние сме намерили данни, тази информация са вторични данни. Ние не сме правили първоначално проучване, просто сме набрани информация, която така или иначе е на лице. Е, това е, е доклад, е, разработен от консултантска фирма EWC. Говорим за дохода от споделената мобилност в Европа. Около 5 милиарда в евро през 2015 година. Сега, продължаваме напред. Въпросът, който възниква е, може ли този превоз в един и същи автомобил да замести обществения транспорт. Тук ние правим разграничение между два бизнес модела. От една страна Поделеното на употреба на коли. Това е така наречения автомобил Алабала във Франция, Испания и на много други места. Но тук ние правим разграничение между е, транспорт на дълги разстояния и градски транспорт. Когато говорим за транспорт на дълги разстояния, в доклада са посочени и много други примери, но е, по принцип това е пример, при който се прави съпоставка на цената от Париж до Лил или от Барселона до Аликанте, от Париж до Франкфурт и така нататък. Та, при тези съпоставки винаги става ясно, е, че е, това споделяне на употреба на коли е привлекателен модел, защото е ефтин и от гледна точка на времето все още е сравнително ефективен. Естествено, е не толкова ефективен, колкото влака, но относително бърз транспорт. Така че това е много привлекателен начин на транспорт, основно поради цената. Основно поради цената, защото е, потребители на такъв транспорт са основно лица с ниски доходи. Това е споделената мобилност при транспорт на дълги разстояния. Последицата е, че според е, данните, които ние сме установили, такъв модел постига значителен обем в някои страни, например във Франция. Ето защо данните, които ние сме черпали, са официални публични френски данни. При такъв вид транспорта се намалява броя на пътниците и съответно доходите на традиционните е, публични е, оператори на транспорт, например влаковете или автобусните линии на дълги разстояния. Е, при 6 милиарда километра пътници, включително и водачите, имаме около 12% е, от е, вътрешните пътници на дълги разстояния, докато според данните за Франция, е, броя на пътниците в публичния транспорт намалява с около 6%. С други думи, има по-малко пътници в железопътния транспорт. Въпреки това обаче приходите за е, железопътните е, компании може да бъдат по-високи. Не разполагаме с цифри, е, просто защото офертите са за пикови часове, когато и цените за влаковете са съответно най-високи. Така че е, имаме цифри е, за пътници на километър, но за самите приходи за железопътните компании, може би цифрите са по-високи. Какво бихме препоръчали, изхождайки от това? Мисля, че е, първото, което разбираме от нашия доклад е, че ни е необходима повече информация. Данните са много разпръснати, много разпокъсани, няма нищо систематизирано, нищо съпоставимо. Така че е, ние черпим данни за примери от тук и от там. И това подлежи на критика, защото проучването не е систематизирано. Втората препоръка е свързана с равното третиране – тук не е на лице същински пример за равно третиране, защото при всяка цифровизация има нещо оголено, защото новите агенти обикновено се присвояват най-печелившите пазарни дялове, а именно пиковите часове, именно оттам и операторите черпят печалбата си. На трето място има кръстосано субсидиране. Много от задълженията за публична услуга, когато има концесии, т.е. има е, кръстосани субсидии. Т.е. Е, дружествата черпят кръстосани субсидии от е, печеливши линии, от печеливши периоди в деня и от непечелившите. И е, тук при Мога ли още две минути да поговоря? Та. Е, и така. Е, е, втората част е споделената мобилност в градския транспорт. Тук нещата са различни. Градския транспорт не е бил обект на проучване. Той обикновено отнема клиенти на такситата но според информацията, с която разполагаме, не отнема пътници от градски обществен транспорт. Общественият градски транспорт остава все още много, много по-нисък. Има и въпросник с задръстванията на движението, така че това не е същинска заплаха за операторите. Има други проблеми, които се пораждат, но не са свързани с самите оператори. Да. Препоръките. Препоръките, които правим по същество трябва да насъчаваме подобен вид услуги, да им предоставим правна сигурност, но те трябва да останат допълнителни. Това в някаква степен се отнася и към споделената употреба на коли. В непикови часове, на места, които не са добре обслужени от обществения транспорт. Този вид модел може да бъде модел за допълнителни услуги, но цялостното послание е, че споделената мобилност трябва да бъде вписана в рамката на публичната политика, а, да не бъде обект на отделно специално отношение. Като цяло, точката по средата, транспортната инфраструктура дългосрочно би могла да се възползва от такава услуга. Да, аз само показах, но не обясних. Така. Добре, нещо не е точно както трябва, но. Да, именно, именно това е диапозитива, който ми трябва. Това са американски данни. Те сочат, че хората, е, които споделят употребата на коли или е, Uber, е, биха могли така или иначе да се качат на кола. да, основното послание е, че върви се по посока на замяна на колата, нейното е, нейното изваждане от градския транспорт. Та, ако насърчим такъв модел, ако има по-малко автомобили, е, това ще се отрази благоприятно и на е, транспорта на дълги разстояния и съответната инфраструктура. Последен коментар и спирам до тук. Е, как се освоява стойността? Е, данните за транспорт он онлайн показват, че средностатистически подобен транспорт е, отнема от 20 до 30% от стоиността, освоява тази стойност и в а, други промишлености, които използват мрежи като телеком или енергия, трябва да сме сигурни, че част от тези средства се реинвестират в инфраструктурите. Спирам до тук. Председателката, благодаря. Благодаря ви за това представене на доклада. И без да губим време, ще предоставя думата на координаторите. Имате думата за две минути. Voorzitter, dank u zeer. Благодаря, госпожо председател. En dank aan eh, professor Вингер eh, voor zijn Господин е, председател, благодаря на професор Фингер за, неговото, за неговата презентация. Искам да ви задам три въпроса. Вие споменахте, вие го, говорихте за економика на споделянето, което за първ път чух. економикът на, на споделянето смятах, че ще мога да, да си споделя колата с господин Барт или с другия ми съсед. По, така имах една романтична представа за нещата, но се оказа, че тази романтична представа всъщност се превърна в истинска търговия, която генерира милиарди или милиони, може би. Е, съжалявам за романтичната представа за спод... економиката на споделянето. Искам да знам вие как възприемате нещата. Второ. Казахте, че при изподеляне на, една и същ, на едно и също превозно средство, това се отразява на обществения транспорт или на приходите. Аз а, мисля, че цел, целта е колкото може по-малко коли да се използват, защото в момента споделянето на е, на, на леки автомобили всъщност е конкуренция за е, автобусите или влака. Не, това беше целта. И трето, кон... вие споменахте аме... американските примери. Да, обаче американските градове и е, са много по-различни от европейските градове в Европа. Човек може да кара колело в градовете така че доколко тези данни имат е, някакво отношение към нашия подход на споделянето на економиката, господин Херток. Благодаря. Един въпрос имам само. Не знам дали е възможно да се върнем към петият слайд. Там имаше сравнение между различните типове транспорт и времето, кое, което те отнемат за дадения маршрут. Според вашата оценка, отнема 3 часа и 15 минути да се придвижиш с самолет по този маршрут. Аха, значи не е имало директен полет. Добре, беше важно да го отбележим, защото ми се стори много дълго време за полет от а, Париж до Лил. Добре, само това исках да изясним. Като цяло, аз а, също смятам, че тук има голям потенциал за в бъдеще. Особено по отношение на първата и последната миля – Вярвам, че за в бъдеще ще се използват тези услуги и нямам никакви забележки по този въпрос. Благодаря ви. Monsieur Robert Zilleux, c'est à vous la parole. Yes, uh, thank you very much, uh, Karina. Благодаря, Карина. Благодаря, професоре, за презентацията. Знам, че не ви беше достатъчно времето. Искам да ви задам един ключов въпрос, свързан с проучването. Как да финансираме сега? инфраструктурата, при положение, че преживяваме бум на споделената економика. Стана дума за това, а, че стоеността се измества към дигиталния слой, а, те разполагат и с много повече данни и така нататък. А, в а, обобщението което четох, се, записах, се запитах какво трябва да направим ние като политици, за да отделим бюджет за инфраструктурата и как да интегрираме тук споделената економика, дали да, ги, да им налагаме по-високи данъци или какво да направим. Според вас, какви са вашите вариантите пред нас? Ще се радвам да чуя идеите ви. Благодаря. Merci beaucoup. Monsieur Telinchka, la parole est à vous. Благодаря, господин uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, професоре. Много интересна беше вашата презентация, но все още изпитвам затруднения. А, все пак това проучване е свързано с предизвикателствата пред финансиране за инфраструктурата. Ние разбрахме, че такива има, това, което ми липсва, са решенията. Как се изправяме пред тези предизвикателства? Стана дума за 18 до 30% дял, който се измества в посока споделената економика, а в същевременно инвестициите остават същите. Как да реагираме на това по отношение на компаниите? Любопитно ми е а, дали ще направите разлика между градския транспорт, където, доколкото разбрахме, споделената економика не се отразява на обществения транспорт. Дори установихме, че може би ефектът е положителен, с оглед това, че намаляват колите. в които броят на хора се а, увеличава. Ще ни подскажете ли какви решения виждате, защото все пак ние сме политици, ние се занимаваме с изработването на политики. Наистина ли смятате, че, че трябва да се занимаем с този въпрос? Вие сами казахте, че има много малко налична информация, за да се извършат адекватни съпоставки. С оглед това, дали тук на европейско ниво може да се направи нещо или трябва да се, това трябва да се остави на държавите членки? И още нещо за пиковите часове и равното третиране. Бихте ли стигнали до там, че да предоставяте стимули на моделите на споделяне – по време на тези пикови часове. И накрая за това равно третиране, а, любопитна ми е темата. Не съм убеден какво точно визирахте, а, но ще се радвам да чуя и какви мерки възнамерявате да, да се предприемат по това отношение. Благодаря, господин Крамар. Благодаря ви много за тази презентация. Три въпроса имам. Колегите вече ги споменаха. А също смятам, че винаги е по-добре да има трима души в една кола, отколкото три коли на пътя. Това е ясно. Въпросът е дали а, конкуренцията в този случай е честна спрямо такситата. Защото такси компаниите предоставят обучени шофьори, а в другия случай имаме просто ефтин труд и неговата експлоатация. Тоест, получава се нелоялна конкуренция. От друга страна, обаче, а, има и такси, които трябва да се плащат по пътищата. А, за железопътния транспорт също има такси, които се плащат. Автобусните компании плащат такси. И а, само заради тази разлика автобусите успяват да бъдат по-ефтин вариант за транспорт от влаковете. Но все пак това трябва да се вземе предвид. В градското пространство нещата стоят а, малко по-различно, но като цяло има а, потенциал във всичко това. Така че моят въпрос е следния. Дали тази система ще отнеме от натиска върху политиците да продължат да подобряват а, инфраструктурата на транспорта? Можем ли да си кажем, ами нека да си спестим тази инвестиция, защото така или иначе тези хора ще се погрижат за а, превоза? Не мисля, че това би било добра а, тенденция. Благодаря ви. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Alors, vous allez répondre... Благодаря много, господин Крамер, но може би ще ви помоля да отговорите първо на този кръг въпроси и след това ще продължим с въпросите. Okay. Thank you. I, I hope... Благодаря. Надявам се да мога да отговоря на всички въпроси. Мистер Ван вие започнахте с а, това, че споделихте вашата романтична идея, но тук говорим за бизнес в един свят, който се ръководи от бизнес. Много хубаво звучи това споделяне, за което непрекъснато говорим, но платформите, които го осигуряват, а, костват а, усилия и а, пари. Има алгоритми, които са разработени, за да а, се възползват компаниите от. А, тези възможности от тази информация. Тоест, това е нов тип бизнес. А, може да бъде дори нов тип инфраструктура, така казват някои. Така че трябва да помислим дали пък този информационен слой не е новата инфраструктура на утрешния ден. Това би изисквало тотално различен подход към политиката и към съответните разпоредби. А, не става дума за това в нашето проучване, но аз наистина смятам, че информацията е новата инфраструктура. Най-важният въпрос обаче, който трябва да се зададем е дали този нов слой а, инфраструктура и съответно разпоредбите са като за инфраструктура или е бизнес и съответно законодателството е като за а, бизнес. Това е най-важният въпрос. Бизнесът с цифровите технологии винаги почива на концентриране на а, информация. И компаниите са малко. Там първият обира лъвския пай от а, бизнеса което също изисква конкретни разпоредби по отношение на силата, която има на такава компания на пазара и така нататък. Обикновено в такива случаи става дума за американски компании. Споменахме една френска, BlaBlaCars, която е изключение. Но като цяло рядко има европейски фирми в такава ситуация. Виждаме предимно американски. Действително, аз направих разграничение между транспорта на далечни разстояния и а, транспорта в а, градски условия. И това е много важна а, част от а, проучването. Една от основните му характеристики, а, характеристики, защото има разлика, действително. При а, градската среда а, страдат предимно такси компаниите – Дори и а, компаниите да привличат 18 до 30% от пътниците, а, това не означава, че тези пътници биват отклонени от градския транспорт, а може да са новодошли пътници. Колкото до далечните разстояния, поне в Европа а, голяма част от пътуванията се извършват с влакове. А, казахте правилно, че не можем да сравняваме САЩ и Европа, защото а, при нас железопътният транспорт е силно развит Градовете действително са различни, а, не са до толкова разпространени, както в Америка. Тоест, да, наистина трябва да се внимава с тези сравнения и с използването на информация. Но не забравяйте, че информацията, с която боравим, не е само от САЩ, но и от Европа. А, може да става дума за различни последици от различните модели. И така, говорих за транспорта на дълги разстояния. В един от въпросите Стана дума за следното. Какво можем да направим при а, транспорта на дълги разстояния? Каква е нашата препоръка, за което всички вие питахте? А, няколко препоръки имаме, но като цяло най-важното е да се предоставят а, условия на равнопоставеност между отделните компании. Това вече е проблем между а, пътния автомобилния транспорт и железопътния транспорт. Тоест, такива проблеми вече има по отношение на равнопоставеността и тя само се осложнява. Като цяло трябва да се заемем с а, различните типове транспорт и, и факта, че те а, плащат различни такси за а, инфраструктурата. Някои са вътрешни такси, други не. А, цифровите а, те, компании а, само добавят към сложността на проблема. В този контекст основната ни препоръка би била – да обмислим за това, което, а, а, което поставя като ново условие цифровия слой защото а, на една дигитална платформа няма различни типове транспорт. Те всички участват наравно и могат да бъдат сравнявани. По този начин конкуренцията се увеличава. Това пък от своя страна а, ще окаже натиск върху а, политиците да подходят интермодално към този проблем. Как да се финансира инфраструктурата, ако платформите освояват част от стоеността, която се създава? Един от вариантите това са данъците – да се налагат по-високи данъци на тези фирми. Някои от тях действително плащат данъци. Uber са в Холандия, BlaBlaCar са в Франция. Това са различни данъчни системи. Но данъци могат да се събират и те могат да се реинвестират в инфраструктура. Има някои примери от Масачузетс в а, този случай в нашето проучване, но съм чувала и за други примери. От Чикаго, например, където а, от парите, които събират от ЮБЕР, някаква част трябва да се реинвестира в обществен транспорт. Така че е възможно да се случи такъв модел, да се направи такъв модел. Не става дума само за Юбера и за лифт, и за други приложения, които използват инфраструктурата. Това може да се използва, за да се насърчи обществения транспорт. Възможно е. Пак казвам, само американски примери имаме, но явно е, очи... явно е възможно. Може да се направи и тук. Макар, че в Штатите, между другото, всичко това се случва на градско ниво, а не на национално. Като цяло трябва ни повече информация. Преди да се стигне до законодателство, трябва да се събере много повече а, информация. Иначе нещата са твърде абстрактни, неясни, неопределени. Приключвам след малко имаме достатъчно ясни данни за а, ситуацията във Франция, защото там са събирали на национално ниво а, информация. Това не въжи за Испания, за други държави членки. Колкото до Юбер, там пък информацията идва предимно от САЩ. Според нея, Юбер помага да имаме по-малко коли на пътищата, но има и други типове данни, които, на които не може да се разчита а, на, напълно, които пък твърдят, че напротив, повече коли се движат по пътищата благодарение на приложението. Така че не знаем каква е реална ситуацията, но аз съм дълбоко убеден, че цифровизацията може да ни помогне. Да минем на следващото ниво. И тук не говорим за Uber или BlaBlaCar, а за мобилността като услуга, при която всички видове транспорт са интегрирани. И имаме в Гьотенбург, в Хелзинки такива примери. Но такова нещо би изисквало а, по-общ подход от гледна точка на обществените власти, обществения транспорт. Такъв подход трябва да се интегрира в политиките – трябва приходите да бъдат реинвестирани и някой да следи а, равнопоставеността и а, конкуренцията. И последен коментар относно данните. Подобни цифрови компании имат много информация. Те събират и генерират много информация. Така че законодателно трябва да се осигури достъп до тази информация. Благодаря много, господин Фингер, за вашите отговори и ще продължим с господин Рике. Благодаря, госпожо председател, господин, господин Фингер. Аз очаквах обаче нещо, което да е свързано с този текст, т.е. да по да получим отговор на въпроса труд, какви са трудностите за финансиране на инфраструктурите в споделената економика. В първите си отговори ви споменавате евентуално въвеждане на такси и тяхното разпределяне, но моля ви, навле, навлезте в подробности, кои инфраструктури, какво използване и какво облагане или какви постъпления. Е, защо? И от една страна цифровите инфраструктури и физическите. Е, плюс това бихме искали да знаем и с екстерн, екстернализирането как става това, т.е. какви ще бъдат данъчните постъпления. И втората ми забележка. Някои от тези платформи, свързани с економиката на споделянето, включват или интегрират общественият транспорт. Така че понякога разликите не са абсолютно ясни и границите не са ясни. Защо има все повече и повече интегриране и а, като и трето, качествения аспект на услугите. Платформите предоставят услуга, която е липсвала в миналото, т.е. възможността да да бъда да, превозен от дадено място до друго нещо, което не е ставало в минуто. Това има ли някаква цена или е само а, допълнителна услуга, т.е. плюс? Мисля, че това бяха за сега моите въпроси. А, госп... Благодаря, господин Дели. Рике, госпожа Демонте. Трябва да си помислиме по какъв начин да финансираме инфраструктурите, казвате ви. Аз мисля, че първото нещо, което трябва да направиме е в споделената економика да бъде, да бъде интегриран обществения транспорт. Но това не е така. Публичният транспорт осигурява е, покритие на дадени територии, включително и на отдалечени региони и така нататък. Така че. А, когато разглеждахме нещата от гледна точка на туризма, установихме, че ако искаме да имаме че трябва да имаме равнопоставеност, когато имаме и платени услуги. Така че моите въпроси са два. Смятате ли, че е възможно да се интегрира обществения транспорт в економиката на споделяне, без това да се отрази на качеството? включително и при обслужването на отдалечените региони. И второ, като говориме за инфраструктура, не говориме само за цифровизацията, също така и за защита на а, личните данни. Преди няколко седмици разбрахме, че Юбер е имал доста големи проблеми с изтичане на данни по профилите на неговите потребителите, така, потребители, така че по какъв начин ще може да се защитат а, платформите, защото те споделят от, от една страна инфраструктурата, така да се каже, но също така и а, е, огромно количество лични данни, така че какви могат да бъдат предпазните мерки тук. Така, и аз искам да ви задам няколко въпроса, господин Фингър. Първият ми въпрос. Условия да при които извършихте изследването и методологията, която сте приложили. Виждам тук списъка на авторите. И сред тях е професор Хуан Монтеро в едно, в един обмен на кореспонденция от 17 септември. Ето тук е този, това писмо. Вие ни казвате, че от ноември 2014 година професор Монтеро е адвокат на адвокатска кантора, която работи за Юбер. Какво означава това? Това означава, че по време на цялото изследване господин Монтеро е бил е, адвоката на Юбер. Можете ли да ми потвърдите тази информация? Можете ли да ми я потвърдите? Беше ли наистина адвокат? Да, тук. Много ви моля, причината, поради която избрах професор Монтеро, с когото работя от години. Ние сме са автори на книги по последиците от цифровизацията. Той е един от малкото, които познават темата. И е, моя персонално, j'ai pas j'ai така че аз смятах, че смятам, че това беше, ще, ще да бъде преимущество в подобно изследване, а не се отрази отрицателно. Аз лично го гарантирам. И още повече, че господин Монтеро работи по проблемите свързани с е, превоза на дълги разстояния, а не в градовете. Така че вие казвате, че няма връзка между господин Монтеро и Юбер в изследването. Тоест, нищо залегнало в изследването не е последица от е, тези връзки. А, но 131 пъти Юберт е, е споменат в изследването. Блаблакар само 41 пъти, просто исках да го спомена. Но сега по същество. И бих искала допълнителни подробности. Изследването има за цел да разгледа економиката на споделянето. Аз лично смятам, че Юбер не може да бъде дефиниран като е, аспект на е, споделяне, на економика на споделянето. Аз си поръчвам Юбер, идва професионален шофьор, който идва, взимаме и ме завежда до някъде, така че аз заплащам превоза. Това е, професи... Това е професионална услуга, има шофьор и не виждам нищо общо и никаква връзка с така наречената економика на споделянето. И затова имам известни е, така, е опасения, защото вие включвате Юбер в економиката на споделянето, а не виждам по какви критерии. Вие казахте също така по повод на економиката на споделяне. Пътникът може и да бъде шофьор на съответното превозно средство. Да, но в случая това е абсолютно невъзможно, тъй като тук има нужда от лицензи, от разрешения. Така че мисля, че обърквате нещата. Е, знаете, че системата Юберпоп беше забранена в Европа, защото е незаконна като цяло. Така че трябва много ясно да разграничаваме думите, понятията и а, дефинициите, защото в вашето изследване няма подобно разграничаване. Економиката на споделянето, да, може би трябва да бъде регламентирана днес, на Юбер не е част от економиката на споделянето, съгласно вашите възприятия. Така че имате, разполагате с 6 минути за да ми отговорите. Така, економиката на споделянето, sharing Economy. Това заглавие ни е зададено. Ние не сме го избрали. Е, това е едно заглавие, което премоства всичко това. Вярно е, че имаме два модела. Така наречения кай-пулинг. Това е модела на Блаблакар. Но в този доклад ние говорим по принцип за модела. Ние не говорим за дадено предприятие. Това е модел Uber, модел Блаблакар. Има и други като Uber. Така че така нареченото на английски Капулинг, означава, че има лице, което управлява управлява автомобила така или иначе и набира пътници пътюм. Ние посочваме цифри, които посочват, че може би хората не биха отишли, не биха направили пробега, ако няма някой, който да ги придружава. Има около 20% такива случаи, но цифрите подлежат на дискусия. Но модела Uber е човек, който прави пробега, който не би го направил, ако нямаше пътници. Мисля, че моделите в момента се смесват и че е, разграничението няма да може да се запази дългосрочно. Е, Юба е, дали, дали да ни победителя ще завладее всичко, дали Юбер ще погълне бла-бла или обратното, не знам. Може би има място за двама големи, които ще правят всичко. Според мен разграничението е временно. Ние вече говорихме за романтизма, е, който понякога е източник на въпросите. Това е бизнес модел. Бла-бла е, също е, взима 20% от маржа след като шофьора тръгва така или иначе, не значи, че непременно той генерира печалба. Можем да е, си зададем въпроса доколко е социален подобен механизъм. Но първо ще отговоря на въпроса на господин Рике. Вие твърдите, че това не отговаря същински на въпроса за финансирането. Е, но е, ние доказваме, че поне за железопътния транспорт е, въпроса с финансирането още повече се, об, се затруднява. Да, е, беше зададен въпрос е, за по-добра интеграция между обществен и частен транспорт. Цифровизацията ни принуждава по-добре да съчетаем тези две неща. И дори е, можем да си представим, че е, подобна платформа е, може да изпълнява задължения и за обществена услуга за части от територията, които не са обслужени по друг начин. Така че това е, съвместимо и взаимно допълняемо. Говорим за обиране на каймак. Е, и задачата ни е да включим това в политика на мобилност. Е, тя е различна, когато е регионална, градска или политика на мобилност на дълги разстояния. Така или иначе тази тази политика трябва да бъде съчетана помежду си и да се търси взаимна допълняемост. Дали общественият транспорт може да бъде заменен? Не, не. Не мисля, че може да бъде заместен с нещо друго, но е, трябва да бъде интегриран и дори в някакъв смисъл може да се окаже, че е по-ефтино да имаш подобен оператор, е, такива споделени платформи, които да изпълняват обществен, обществена услуга, например транспорт с влак или с автобус. Сега, говорим и за защитата на личните данни. Въпросът е много по-широк. Той не опира само е, до платформи за транспорт. Това трябва да се направи и за автомобили, и за всичко друго. Тук говорим за хоризонтално законодателство, лични данни, право на личен живот и така нататък. Всичко това не може да се сведе само до транспортни услуги. Е, председателката, добре, господин Фингер, казва председателката. Но все пак е, нямам отговор на въпроса. бла кар е споделяне на разходи и това изобщо не съвпада с останалите системи. Примерно, вие включвате такситата в економиката на споделянето. Такситата не са економика на споделянето. Искам да се върна само на още едно нещо. Е, документът е пред очите ми. Господин Монтеро, действително един от адвокатите на Юбер от 2014 година. Не можете да твърдите, че връзките не са на лице. Е, не можете да ми казвате на мен нещо подобно, защото връзките са на лице. Господин Фингер, да, естествено. Естествено, че са съществували, има документи за всичко. Всичко е на лице, има документи за всяко нещо. Но е, е, намерете банкноти в проучването. Ние сме точно толкова критични към двата подхода. Председателката, аз съм председателка на комисията, искам всяко поручване да бъде прозрачно, искам да задам въпроси, които са достойни за тази комисия и държа да заявя, че при економиката с поделенето, лично аз не разбирам е, вашата дефиниция, както я разбирам аз. Економиката на споделянето е споделяне, докато при бла-бла имаме споделяне на разходи. Такситата не е економика на споделяне. Е, всеки знае. Във вашето проучване вие включвате такситата в економиката на споделянето. Така че тук имаме въпрос на тълкуване, проблем на тълкуване. Е, господин Финжар, да, извинете, действително е, такситата не са в економиката на споделянето. Но економика на споделяне не значи нищо, госпожо председател. Това е економика. Е, та, ако искате да вървите по посока на Блаблакар, това са хора, които карат кола. Председателкът не искам да вървя в някаква посока. Е, искате да правите разлика, която аз не правя по принцип. Е, това е на лице, защото има платформи, които споделят, е, които дават възможност на хората да се засрещнат. Дали някой ще си кара колата или ще я подкара специално, за мен е временно разграничение. Въпросът са платформите отзад. Председателката, искате да кажете, че има два модела. Има модела на е, економическата платформа и економиката на сътрудничеството. Това са два модела, нали виждате? Мисля, че точно по това трябва да внимаваме. Един от колега каза нещо много интересно. Ами в обществения транспорт, е, е, според мен това са нови модели, които ще се прилагат и към обществения транспорт. Това е, са същинските въпроси. Трябва да разграничим нещата какво означава економика на платформа и економика на сътрудничеството. Господин Финжер, има едно изречение в отговор. Няма економика на сътрудничеството. Това е романтизъм. Винаги има платформа отзад, а платформата е бизнес, така или иначе. Е, дали ще улесни сътрудничеството или не, няма економика на сътрудничеството извън определена платформа, която е бизнес. Председателката тук не сме съгласни, приключваме. Приключваме. Тук именно не сме съгласни помежду си. Когато говорите цифрова платформа, която прави бизнес, има цифрови платформи, които не правят бизнес, а понякога оказват услуга. И е, тук имаме изподеляне на разходите. Благодаря за това, че дойдохте чак до тук и за това, че изложихте вашето проучване върху върху економиката на споделянето. И ви казвам, до съвсем скоро ние продължаваме работата си. И така, продължаваме. А, а, представене от комисията на проекта на делегиран акт, свързан с технически изисквания за плавателни съдове, плаващи по вътрешни водни пътища. Госпожа Даниела Роска, къде сте? Даниела Роска я няма. On n'entend pas du tout la commission. Нищо не чуваме комисията. Какво казвате? Вземете микрофона. Allez, on reprend nos travaux. Добре, продължаваме работа. Но по-скоро ще говорим за поканата за представяне на предложение по механизма за свързване на Европа. Резултата от представянето на предложенията. Това е така наречения Blending Call от февруари 2017 година. Днес се занимаваме с първия транш от юли тази година и следващия транш е до април 2018 година. Благодаря ви, господин Оливия Силя. Вие сте край мен. Вие завеждате отдел в генерална дирекция МУВ. Давам ви думата за 10 на минути. Имате думата. Euh, Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Благодаря ви за това, че ми предоставяте възможност да ви запозная с резултатите от така наречения първи блендинг кол. От всяка гледна точка това за нас е експеримент, защото това е първата покана за представяне на предложения по смесено финансиране, което организираме. Е, по какво тази покана за представяне на предложения се различава от класическа покана? просто защото субсидията, отпускането на субсидията се обославя от получаването на заем или на иновативен финансов е, инструмент е, със същата стойност. Ако ние финансираме с 20% проекта, носителя на проекта трябва да има 20% заем или иновативен е, финансов инструмент, когато набира средства за проекта си. Така че, отвъд е, е, преценката на класическите предложения, ние трябва да преценим и така наречената financial readiness, т.е. Е, доколко кандидата може да приключи проекта си с е, е, сумата от субсидиите и с, с сумата, която са поискали. Естествено, е, всичко това пристига на ранен етап. Е, когато е, лицето иска класически грант, това предполага да му се предостави време, за да достигне до така наречената financial close. Така че ние правим подбор на проектите, след това включ... подписваме договор за субсидия, тогава обаче не отпускаме никакви средства. Предоставяме им 12 месеца за да стигнат до Financial Close, когато е, подпишат всички проекти с съответните финансови институции. Тогава и едва тогава плащаме субсидията. Естествено, че ние отчитаме известен риск. И ако някой от тях не достигне до така наречения financial close, за нас няма финансов риск, защото не са разходени никакви средства и договор за субсидии просто приключва. Така. А тъй като това е една първа покана, а, да, тъй като а, това е първа покана. Искахме да покрием всички приоритети, които по принцип покриваме с класическите покани за представяне на предложения. Не искаме да изключваме нито един отрасъл, е, при условие, че все още нямаме достатъчно опит за подобно смесено финансиране. Така че искахме да покрием всички отрасли и то с обичайния процент на съфинансиране. Така, в отговор на въпроса, покриваме класическа инфраструктура, коридори, съвместимостта между железопътните линии и ЕТРС, иновации, нови технологии и всички останали елементи, като Сезар, ITS, Motorways of the Sea – така че виждате, че указателният бюджет, е, който е обмислян, не винаги е бил прилаган. Трудно е да изпреварим отговора на определен отрасъл, но все пак се опитваме да покрием малко или много всички приоритети. Няколко думи върху селекцията, как се осъществява подбора на проектите. Получихме около е, предложение е, за два пъти по-висок указателен бюджет. Е, той беше 1 милиард. Получихме 65 предложения. И е, преценката, както при класическите покани, се осъществява на два етапа първо външна оценка от изпълнителната ни агенция ИНЕА. Е, тя, е, тази оценка се извършва от експерти, които са външни за агенцията и е, след тяхната преценка бяха избрани 41 предложения за бюджет от 1,7 милиарда, а ние имаме указателен бюджет за 1 милиард и стигнахме до препоръки за 39 проекта. Някои проекта понякога бях променени или процент на съфинансиране беше намален, но като цяло се опитахме да подкрепим максимално голям брой проекти с бюджета, който беше отпуснат. Та, ако погледнем типологията на избраните проекти, виждаме, че е една от първите полуки от това смесено финансиране е, че то не изключва нито един вид проект – по-рано можеше да се каже, че някои по-класически инфраструктури, е, като то, например корабоплаването, не са адаптирани към подобно финансиране. Нищо подобно. Ние покрихме почти всички отрасли. Имаме интересни проекти и по е, класически железопътен транспорт е, и проекти в държавите членки по сближаването Имаме проекти, по които покрива 24 държави членки. Това е опит, който показва, че е подобна форма на подкрепа, подобно смесено финансиране, макар и да не е адаптирано към всички случаи, може да бъде полезен в много широк брой отрасли и много широк брой е, случаи. По отношение на указателния бюджет, който беше съобщен, виждате в цифрите, че трябваше да направим известно усилие. Е, По системите за управление на жепелините имаше много повече проекти от е, бюджета. Направихме усилие удвоихме бюджета си, е, маржа ни го позволява, но това показва интереса, който се проявява към подобно смесено финансиране. Е, е, сега, за видовите отрасли, видовите сектори, виждаме, че сме е, много близо до класическите покани. Ако направим е, същото разпределение, ще видим почти същото представяне. Е, с други думи, смесеното финансиране не води до съществени разлики спрямо покриването на СЕФ. Тук не говорим само за управление на ЖП движението, има и ЖП транспорти, корабоплаване и вътрешно корабоплаване. По проектите за иновации, в подробностите за проектите ще видите, че има няколко проекта за електромобилност, има три проекта, които покриват всеки един от тях значителен брой държави членки, места, където се презареждат автомобилите. Имаме и проекта за водород – това е първия проект е, водород е, с промишлени мащаби. В е, миналото бяхме подкрепили пилотни проекти, докато сега вече имаме същински промишлен проект. Имаме и проекти в областта на вътрешното корабоплаване, така че мисля, че всичко е обещаващо във връзка с мобилността, с нископотреба на въглерод. Е, следващите етапи съобразно процедурата, е, ние ще изпратим резултатите е, до така наречения комитет СЕФ, механизъм за свързване на Европа. След няколко седмици комисията трябва да ги одобри и по този начин да се подпишат е, договорите за субсидии, поне както се надяваме, в началото на 2018 година. Виждате, че поканата е отразена с, на два етапа. Първия приключи през юли, тогава го оценихме. Втория етап остава открит до април. Срока беше продължен и е, на втория етап се цели да се привлекат повече проекти в областта на альтернативните горива. Е, продължението на срока беше предложено и решено по пакета е, за е, чиста мобилност. Този проект беше прият преди няколко седмици. Искам да напомня, че всички приоритети остават открити. Имаме известен марш за гъвкавост, около 20% от стоиността на поканата за представяне на предложения. Та, ако имаме много хубави проекти по различни приоритети спрямо иновациите, ще ги вземем предвид, но искаме въз... най-добре да използваме тези допълнителни 350 милиона, за да имаме проекти по альтернативните горива. И накрая, много е важно да има финансиране. Много е важно обаче да има и проекти. И за целта сме създали е, система за оказване на помощ, така наречените Advisory App. Е, те е, допринасят за разработването на портфели с проекти. Надявам се през лято на 2018 година да дойде да ви запознае с резултатите от втория етап. Председателката благодаря за това много интересно и подробно представене. Благодаря още веднъж. Е, откривам дискусията. Господин Херт има думата. Е, да, замете думата, всичко разбрахте, не искате думата. Следващия. Благодаря ви за презентацията. Цялата идея на този blending call беше да се обединят начините за финансиране, предоставени от данакоплаците. Но има а, все пак и а, значение какво разбираме под частни инвеститори. Доколкото знам, в а, някои държави, например а, при Балтийските, има пазар за частни инвеститори и това включва и транспортни а, проекти. Но смятате ли, че а, обществените компании а, играят честно? Вие обединявате а, парите от местните данъци с парите от а, а, от Европейския съюз. все пак, когато имаме частни компании, те вземат предвид риска. При транспортните проекти той е сравнително нисък, но какви са вашите идеи в това отношение? Uh, thank you, Madam Chair, and uh, thank you for the presentation. Благодаря за тази презентация. Може би един а, такъв въпрос от а, невежа като мен, но искам да разбера. Господин Дзиле, стана дума за сливането на търговски и обществени а, цели. А, споменахте и а, проект свързан с водород, който според мен а, сигурно ще излезе доста скъп. Имате ли някакви а, очаквания, че а, търговските банки ще погледнат тези проекти като на надежни такива? Ще се радвам също така и какво мислите по отношение на разбивката на различните мнения, намерения в различните сфери. Има относително ниска степен на успех по отношение на основната мрежа. седем проекта а, са кандидатствали, толкова са одобрени. А, когато става дума за смесено финансиране и за частно а, финансиране на основната мрежа, а, всички сме за. Там има а, голяма надежност и има а, възможности, които се откриват да се свържат а, дадени коридори. Най-вече тези, които са в близост до градовете. Т.е. тук има интерес за частните инвестиции. А, но а, има и неодобрени проекти. А, защо не са били одобрени, а, ще ни кажете ли? и освен това какви елементи има в политиката по отношение на околната среда? Какъв е вашия подход? Колкото до европейските системи за управление на ЖП движението, там виждаме известен успех. Ще ни разкажете ли повече по този въпрос, защото всички сме за тези системи, но те са и доста скъпи. И последни два коментара. Следващата крайна дата е април 2018. Да не забравяме, че това означава една година за финансово приключване и договори с търговските банки. Не ви ли притеснява, че това означава много къс крайен срок? ще могат ли компаниите да се справят в този срок и да изготвят проекти, които да бъдат намерени за допустими? А, така че, ако може да ни а, разкажете за отделните държави членки, какви са а, техните нагласи, от а, къде идва предимно а, склонност а, да, се, а, да идват предложенията за смесено финансиране. Интересно ми е. Благодаря. Разбрали го? Да. Благодаря, господин Теличка. Господин Хамер. Благодаря ви за презентацията. Така, говорим за смесено финансиране. Преди 6-7 години лихвите а, бяха много високи и банките с радост отдаваха кредити, защото означаваше, това означаваше, че а, ще спечелят от това. Но ситуацията вече е различна. Не знаем как тя ще се промени още след 2-3 години. Един много конкретен въпрос, свързан с Германия. А, ще ви дам един пример от там. Там има 19 000 километри, километра железопътен транспорт по един определен маршрут, но има ни 50 км, които не са, по които има липсва. Тоест, има а, ужасно много превозни средства, които покриват а, този сегмент от Брестал до Берлин. Тези, това са коли, които използват дизел, защото Regierung gesagt haben, okay, wir finanzieren, dass eine Planung gemacht wird. Ам, какво се случи? Германското правителство а, трябваше да предостави данни, а, но се оказа, че това не е един от най- а, съществените приоритети, а, въпреки, а, че има нужда и че има финанси за това. Така каза германския министр. Т.е. той а, спря завършването на този проект на а, европейско ниво. Необходими са милиони, за да се запълни а, тази отсечка. Не само заради европейските граждани, но и за да се затвори а, това разстояние между Котбус и а, следващия град. А, тоест, 99% от а, хората а, говорят за това. А, 4 милиарда е отделил германското правителство, за да подкрепи електромобилите, а в същото време а, не са отделени средства за тази отсечка. Тоест, подкрепят се електрическите колела и автомобили – А, велосипедите са част от пътната карта, която създадоха 27-те министри на транспортите в Европейския съюз. Те могат да а, а, превозят съществени товари, но а, германската държава а, не а, участва адекватно. Така че въпросът ми е, ако по-интелигентните градове или региони са подготвени да а, се намесят, има ли вариант те да получат достъп до средства? Защото пак става дума за 50 км, за да а, се затвори а, една липса, една отсечка от 9000 км. Би било чудесен пример за това как смесеното а, финансиране работи. Благодаря, давам ви отново думата, за да отговорите на тези въпроси до тук. Ще бъда много кратък. Имаме на един въпрос и две забележки. Сега чух изказванията на колегите. Става дума за съчетаване на с, с частни средства, така ли? Или поне аз така разбрах. Но, но като много, много голям, голямата част обаче от тези средства са от обществени институции. ЕФСИ, Европейската инвестиционна банка. Поне ние ги схващаме като обществени средства. Тоест, правилно ли съм ви разбрал? Това беше първо. И второ, вие казахте, че има минимум, има ли максимум а, процента. И трето, аз много на времето настоявах да има съчетаване на средствата и на, под, подкрепях а, този подход, но не, смя, не смятам, че това трябва да бъде условие, а по-скоро нещо, което да улеснява, да упростява нещата. Тоест, по принцип, първоначалната идея беше да се улесни финансирането на проекти, т.е. да се спомага <laughs> Ето имате допълнителни въпроси, но сега наистина ви давам думата, за да отговорите на въпросите. Благодаря за въпросите. What is private, what is... Какво е частно, какво е обществено? Като цяло, мислим последния начин. А, когато а, Европейската инвестиционна банка разпределя бюджети. Това не са публични средства, защото тя самата се финансира от капиталовия пазар. Така че тук има една разделителна линия между обществено и частно, която обаче не взема предвид статуса на институцията, която отпуска кредита, а по-скоро взема предвид източника на финансиране. В такъв смисъл от 39-те проекта а, промоутерите, които сме избрали, са обществени такива. Две трети а, обществени органи, а, публични компании, които оперират на пазара и така нататък. Не става дума за администрация, естествено. Колкото до източниците на финансиране, имаме 14 проекта, а, които са свързани с Европейската инвестиционна банка, но 20 търговски банки участват в схемите. Не винаги сами, понякога дори често. Те са в комбинация с национални а, насърчителни банки, заедно с а, а, търговски банки. Ще отговоря и конкретно на въпроса на господин Рике. Във Франция по-големите проекти свързани с изграждане на релси между Париж и а, Лион. А, там финансирането идва от две търговски частни банки. Не от ЕИБ, а, не от някъде друга, да от частни търговски банки. Така че има всякакъв вид а, комбинации, които са възможни тук. Колкото до водорода. Очевидно това е първият а, проект от такъв тип – с който се заемаме. Така че предстои да види какво ще се случим. Той е подаден от регион. Там целите са стратегически, разработване на водородни точки и съответните услуги, свързани с тях. Тук става дума за национална And, uh, so we'll have to, to see this case. насърчителна банка. And, uh, it's true that... за други, в други отрасли не сме получили толкова много предложения. Понякога е трудно да се определят потоците и откъде идват те. Така че там има какво да се направи. Но за втората крайна дата бихме искали малко да разширим а, дефинициите по това какво е допустимо като альтернативни горива. Тоест, ако а, съществува един а, проект за альтернативни а, горива в възъл, не е нужно той да бъде част от възела, може да се подаде и като проект по иновации. А това ще бъдат по-благоприятни условия, които би трябвало да привлекат по-голям брой а, проекти в а, а, градовете, които искат да подкрепят, насърчат альтернативните горива. Колкото до ERTMS, Европейските системи за управление на ЖП движение, а, там съоръженията и основните мрежи Париж-Лион са доста мащабни, но има и други проекти а, от 3-4 различни фирми. След тях има интересна а, схема от Нидерландия, където кандидатства администрацията и тя, от своя страна, отваря схемата за различни партньорства. Тоест, компаниите се включват на този етап, т.е. това е един интересен модел. Колкото до графика, ще имаме а, две фази. А, в момента работим по първата покана, подписваме споразуменията а, в началото на следващата година и след това започваме а, Тоест, позволяваме финансовото за приключване и чак тогава отпускаме средстваме. За втората фаза финансовото приключване ще бъде през април, оценката ще се състои през лятото, а пък споразуменията ще се а, сключат по-нататък и вече към края на 18-та година, до края на 19-та се надяваме също да видим финансово приключване, като се има предвид, че разходите са допустими до 2023-та. По по-конкретните въпроси, свързани с проекта в Германия, малко ще ми е трудно да ви отговоря веднага, защото не съм запознат с ситуацията. Не го познавам този проект – и не знам какъв е неговия статус, дали той е бил допустим, защо не е бил а, а, намерен за допустим, но ще се радвам да проверя а, как стоят нещата и да се свържа с вас. По въпроса с ставката за процента за съфинансиране – Ние не знаехме какъв тип съфинансиране би било подходящо за тази покана, за смесено финансиране. Просто сме слели традиционни покани, така че по всички приоритети поканата е една и съща. 20% стандартен процент на съфинансиране за проектите за иновация, но за ERTMS, например, процента е 50%. Колкото до а, а, натоварените точки, там а, отправната точка е 30%, но за такъв тип проекти има много кандидатури. И ние направихме следния избор. Да намалим малко процента съфинансиране а, и да одобрим а, няколко големи а, проекта, на които да предложим 25% съфинансиране вместо 30%, като така успеем да финансираме повече проекти защото а, действително а, това са проекти, които а, би трябвало да могат да а, при, бъдат приключени финансово с 20% с финансиране и по-нататък ще се надяваме да свалим този процент. Но а, като цяло а, Както чувате, процентите са различни. Те са заложени в регламента за механизма свързане на Европа. Накрая искам да се извиня, че не можахме да ви изпратим ето тази брошура. В момента я завършваме. Но много скоро ще я получите. Ще ви изпратим електронната версия ще получите хартината версия в офисите си. Вече сме изпратили електронната версия. И а, в нея ще намерите всички проекти, които са одобрени. Ще се радваме да отговорим на въпросите, които имате спрямо тях. Благодаря ви за всичките отговори. Това е подарък в така който ще дойде по-рано от очакването. Би било добре, ако можем да получим тези документи. Благодаря на комисията, че ни просвети по въпроса за смесването, смесеното финансиране. Това ще бъде много важна точка от дневния ред. Като цяло в следващите години, а сега минаваме към представяне от комисията на проект за делегиран акт, свързан с технически изисквания на плавателни съдове, плаващи по вътрешни водни пътища. Добър ден, Даниела! Разполагате с пет. 5 минути, за да ни представите нещата набързо. Благодаря. Благодаря на. Добър ден на всички колеги от комисията Тран. Дами и господа, на първо място искам да кажа, че имаме план за действие, който разработихме с комисията, нов подход към управлението, за да се справим с приложимата а, рамкова, а, с приложимата законова рамка в а, на този сектор. Благодарни сме на този шанс, който ни давате да представим а, първите конкретни мерки по прилагането на този подход по директива 1629 за техническите изисквания за плавателните съдове. Това са стандарти, които лека по лека на, Евро... на ниво С ще заменят различните правни процедури а, в отделните места. Нека да ви напомня, че има една директива от 2006 за техническите изисквания. А, тя в общи линии включва сертификати, а, по европейското право и регламента за река Рейн. Има а, различни а, а, параметри на цялата процедура, а, така че а, трудно е да се, а, да се съгласуват а, параметрите по регламента от Рейн и европейското право като цяло. Опитахме се обаче да го постигнем, като а, се погрижим за равнопоставеност и конкурентоспособност. Има нужда от един стандарт за а, 1400-те а, плавателни съдове по вътрешните водни пътища, а не различни. Така че ето ни тук с а, проекта за а, а, делегиране за делегиран акт, свързан с техническите изисквания. Той следва същата логика, като за професионалните квалификации. Пак ще кажа, че много се радвам, как това беше прието много добре в пленарна зала и мина с голям успех преди две седмици беше прият, както и днес в съвета по транспорт беше прият единодушно. Имам само 5 минути, както вече чухме, така че ще давам по-набързо. както директивата за техническите изисквания, така и за професионалните квалификации имат препратки към Централната комисия за корабоплаване по Рейн като основен орган. А, връщам се сега към делегирания акт. Вече направихме първата стъпка. Процедурата по член 89 от Договора за функциониране на Европейския съюз и решението на съвета от юни. На базата на това решение, честни Централната комисия прие проект и сега имаме делегиран акт, който цели да се а, започнат консултации колкото се може по-скоро и да се приеме той преди крайния срок 7 октомври до година за, делег... за транспониране от държавите членки. Представихме го и в експертната група на комисията на 15 октомври. Обяснихме, че а, се променя анекс 2 от директивата. Има нова отправка. Има и важни анек... промени в анекси 3 и 5, за да има последователност. За една минута сега ще се опитам да обясня а, какво, а, за какво става дума. А, през 2017 година в сравнение с 2015 година. Това са данни, които вече са в анекс 2 на директивата. А, тук става дума за 500 страници. Както сега, така и а, в предходната версия. Идеята е да се съгласуват новите а, а, законови промени с а, техническите а, промени. Става дума за а, а, регламента за мобилната техника, която 2015 година все още не беше а, на разположение. Така че трябва да се вземе тази разпоредба предвид и да се съгласуват разпоредбите. А, мобилните а, машини са свързани с а, двигатели. А, това не е преко свързано с делегирания акт, по-скоро с инсталирането. Има и разпоремени свързани с а, злополуките, а, така че те да бъдат избягвани, особено когато става дума за най-често срещаните причини. Имаме и нови разпоредби за традиционните занаяти, а за системите, противопожарните системи, за електрическото оборудване и неговото инсталиране. Трябва при а, плаването да се а, има предвид какво се случва с а, сеналек с, с законодателството, а, така че то да бъде съгласувано с други разпоредби, например директивата за альтернативни горива. За много от преходните разпоредби а, сме намерили а, трайни решения. Така че смятаме, че наистина тук има ред решения, които ще бъдат от полза за сектора на плаване по вътрешни водни пътища. Колегите тук много помогнаха. Те бяха а, част от експертната група, така че ако имате технически въпроси, те ще отговорят. Благодаря за а, вниманието. Благодаря, госпожо Даниела Роско. И сега ще дам думата на нашия докладчик, господин Белет, който ви отговаряте за това досие. След това ще дам думата на докладчиците в сянка и след това отново на комисията господин Белет. Благодаря, госпожо председател. Както вероятно помните, аз бях докладчик по тази директива относно техническите стандарти за а, плаването по вътрешните водни пътища. Господин Крамер беше председател тогава. Благодарим му за тясното сътрудничество. Имам няколко въпроса към комисията. Няма да навлизам в технически подробности. Първо, може би ще ви очуди, но парламента участваше в изработеното на, досието от самото начало. Ние очаквахме, и участвахме и в подготвителната работа. Така че бихме искали като цяло въобще а, информацията би трябвало да ни бъде изпращана още в самото начало, но това сме го оказвали. По глава 9, член 9 става дума за емисиите и специфичните замърсители. Вие споменахте, че измененията са всъщност в съзвучие с тези а, залегнали в директивата за непътните, не, е, транспортните средства, които не се движат по пътища. И както също така категориите двигатели, кои, които се е, разрешават е, и е, тези, които не могат да се заместят. Така че какво имаме, какво точно имаме предвид, като казваме забрана на двигатели? И е, още един въпрос, свързан с тахографите. Е, има, има ни минимални изисквания за тахографи. Има ли въобще законно, за, за, има ли задължение за а, въвеждане на тахографа в а, различните държави? А, така че може ли да ни дадете някои обяснения по този въпрос? А, и също, так, също така сте също така плавателните с съдове, в кои, които няма ем, управляваща, които са всъщност, всъщност на нещо като каравана, не сте, е, плавателни съдове, които са закачени едни за други. Е, колко има такива? Не. And the second question with regard to those unmanned of such unmanned vessels create additional и а, има ли някакви допълнителни рискове за безопасността? Това са, това, са, това са, значи, това става, за това ставаше дума, за шлеповете без е, водител и е, тахографите. Благодаря, господин Веле. Господин Харток, може би ви искате да вземете думата. Господин Харток. Алло? Алло? Monsieur, Артук, да парола е est à Думата, господин Харток. Alors, ensuite, monsieur Kistelor. Oh, wow. I'm awake. Allez-y. Very quick. Много набързо. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията, че обясни набързо това досие. Но това, което не ми обяснихте е защо защо външно, външни орган, СЕСНА, има такова влияние върху процеса на взимане на решения в Европейски съюз и ние си имаме собствени агенции, които са създадени в процес на законотворчество с, с парламента. Защо се снатрява да има влияние върху нашите политики? Благодаря, господин Телър. Наистина много набързо. Господин Лунгрен, и вие ли искахте да вземете думата? Не. Така, след като никой не иска да вземе думата, можете ли да отговорите на трите въпроса, госпожа Роск? По първия въпрос с участието на парламента в подготвителната фаза. За мен това също е ново, защото аз постъпих е, в е, това звено след приемането на решението, т.е. една година по-късно. Така че ние работихме пред, предимно по изискванията, за да могат целият документ да бъде готов преди е, изтичане трока, срока за транспониране от страна на държавите членки. Така че сега, му, сега ще трябва да изработим е, обяснения относно новите технически изисквания това ще трябва да се извърши в течение на годината. Ще има допълнителни срещи на техническите експерти относно изискванията. Раз, раз, разбирам, че е, по време на пленамто задание на СЕСНА ще има и е, дискусия свързана с прозрачността. Сега по първо на въпроса на господин Телера, след това март. Защо? Ние си нямаме собствен орган за стандартизиране. Ами вече комис, комисията по Рейна а, притежава много голям опит, така че а, можехме да се възползваме от а, нейната техническа а, експертиза. Знам. А това, това е правено и преди това, като, защото аз съм работила по директивата за альтернативните горива и тогава се а, се оповавахме на опита на ИЗО. Така че така че а, след като това е включено в анекс втор, втори анекс на директивата, още от 2015 година можехме и да го направим. Марта. Добър ден на всички. Искам да започна с последния въпрос. Знаете, че в, по Анмах Крафт в Нидерландия в момента има проект е, за плавателни съдове в движение, но и има проект в Белгия. Той трябва да приключи до 2020 година и целта му е да целта му е по-скоро да работи по шлеповете. Нямаме повече подробности по тахографите. Те не са задължителни при корабоплаването, но ако на борда на плавателния съд има тахограф, той трябва да бъде съобразен с изискванията от 2017 година. Сега не разбрах въпроса за за, за мобилни, за мобилни ни, е, е, мобилни машини е, знаем, че говорим за машини, които вече са двигатели, които са на пазара. Тук има изисквания за двигателите. На изисквания трябва да отговарят за да са на пазара. Има отдално изисквания за обслужването на тези двигатели. Така че това е по-скоро втора стъпка от съществуването на тези двигатели. Те са част от плавателния съд и трябва да отговарят на изисквания за сигурност. Това е което имах да ви кажа аз. Merci beaucoup à la commission. Председателката, благодаря много на Европейската комисия за това, че отговори на въпросите на колегите ви. Искам да напомня, че е, парламента с е, много голямо внимание наблюдава изготвянето на делегирани актове. И искам да напомня на Европейската комисия, че ние като парламент трябва да бъдем уведомени в същия момент и в същото ни качество, както експертите на дадено правителство, трябва да се отнесете към нас като към национално правителство. И така казвам на комисията, ще се видим съвсем скоро. Продължавам заседанието, но при закрити врата. Така че... Е, ще направим кратко прекъсване, за да спре излъчването и за да може е, гостите да направят